външна политика и политика по сигурност за положението в Малдивите. Комисар Мимица има думата. Благодаря, госпожо председател, уважаеми депутати. Правителството на Малдивите е предприяло важни стъпки за задействане на законодателството срещу насилие и трафика с човеш, с, а, хора. Ние приветстваме тези мерки, но се безпокоим, че напредъка ще бъде подкопан, ако не се предприемат незабавни мерки за възстановяване на демокрацията и ключовите демократични принципи, на които тя почива. Малдивите са млада, крехка демокрация. С приемането на новата Конституция и многопартийните избори през 2008 година, там се изгражда демокрация. През февруари 2012 обаче много съмнителен начина по който бе прехвърлена властта и по този начин сега се подкопава и възможността за напредък на тази страна. Тази е, година през февруари е, се е, ареста на господин Нашид, бившия председател, усили напрежението в страната. Посланниците на Норвегия и Швейцария излязоха с изявления из... относно опасенията си за ареста и изслушването на тези на господин Наши. Той е бил изслушан без правна защита и осъден на 11 години затвор. Тук се, ние си поставяме сериозно въпроса доколко законен е бил процесът и доколко независими са съдебните власти там. По този начин се показва и колко важно е да се спазват демократичните принципи, е, върховенството на закона, независимостта на съдебната власт и правото на справедлив процес. Искам да подчертая доколко е важно да се спазват тези принципи. Те са основополагащи за Европейския съюз и ние сме абсолютно убедени, че те са основни в постигането на стремежа на хората да, да живеят в демокрация. И народа на Малдивите не се различава от останалите. Сега правителството там трябва да покаже своя ангажимент към спазване на свободата на изявление и на сдружение – не може да има насилие и турмоз. По този начин се разбива демокрацията. Освен това, независими органи като Комисията за човешки права и Комисията за справедливи избори също трябва да запазват, опазват демокрацията в страната, без да се страхуват от, е, да изпълняват своята роля, без да се страхуват от санкции. Трябва да има възможности за контрол на обществеността върху правителството. Не може да се ограничават е, възможностите на медиите да отразяват е, събитиите. Всички атаки срещу медиите трябва да бъдат разследвани и виновниците да бъдат изправени пред правосъдието. Върховният представител приветства искането от правителството на Малдивите да се изпрати наблюдател на апелативната процедура от господин, е, за господин Мохамед Нашид. Следва не само да се разгледа този случай, но и да се преразгледа законодателството, процедурите и практиките на съдебната система и изпълнението на новия наказателен кодекс. Надяваме се, че по този начин ще се очертаят областите, където може да се подобри върху, водещата роля на закона с спазването на Конституцията от 2008 и останалите законодателни текстове. Така ще има и достатъчно основа за бъдещата работа за защита на законодателството на върховенството на закона в тази страна. Освен това има данни, че исламистски е, екстремисти активно е, набират е, привърженици на джихада там. И младивските власти трябва да се занимаят с причините за радикализацията, като основните действия трябва да бъдат предприяти от правителството, за да може да се е, установи достатъчно стабилна политическа система. Благодаря. Благодаря на господин Мимика. А сега от името на политическите групи най-напред от името на НП господин Штир. Благодаря, госпожо председател. Когато говорим за Малдивските острови, е първото, което се сещаме е, е една идилична представа за рая на земята, но е, ситуацията, реалната ситуация е много различна. Стандарта на живот е нисък. Предишният е, президент на Малдивите е в затвора за 13 години и това поставя много въпроси пред нас относно демокрацията на островите. Трябва да се застъпим за правото за честен и справедлив процес – Европейският съюз игра основна роля през 1999 година при демократизирането на страната и при прекратяването на диктаторския режим, но през 2012 година първият демократично избран президент на ШИД е, се отказа от пост, поста си при неизяснени обстоятелства. А сега властите са автократични, те не продължават в демократична посока и са доста близо до екстремистски тенденции. Ето защо Европа трябва да подкрепи демократизацията в страната. Аз се обръщам към заместник-председателя на комисията да се върви в тази посока. Благодаря, господин Хауейт. Паранчойон. Като заместник председател на парламента и от името на парламента с тъга отбелязвам, че Малдивите всъщност не се държат така както трябва, не само в областта на климатичното изменение, в областта на човешките права и не можем повече да сме мълчаливи свидетели на това. Не можем да не осъдим случващото се там в следващите избори. Трябва да запазим хладнокръвие и да се надяваме, че всеки ще има възможност да се състезава и изборите ще протекат в доброжелателен дух и всеки ще може да участва. Такива са поне уверенията, които получаваме от Amnesty International. Въпреки това получаваме обоспокоителни факти, че правозащитните организации там не се радват на свобода на действието. Заедно с съвета за сигурност на ООН трябва да действаме в тази посока, както и с помощта на държавите от Commonwealth. Е, невероятно е, че министри, които са обвинени в е, корупция и е, ограничаване свободата на журналисти си го признават и няма как да им се противодейства. Това е всъщност посегателство срещу демократичния процес и процесът на човешки права. Благодаря. Благодаря, благодаря. Сега господин Танок. Госпожо председател, тази страна е известна с туризъм, не с военствеността си, но демокрацията там се разрушава успокоително бързо. Надига се салафизма, натига се напрежението е, медиите, гражданското общество биват заглушавани, е, манипулират се, е, съдебния процес Мохамед Нашите е хвърлен в затвора. Той е първият демократично избран президент на тази страна и който се бори с и допринася за борбата на своята страна с климатичните промени. Процеса срещу господин Шит по никакъв начин не спазва национални и международните стандарти за независимост на съдебната система. Ние искаме незабавно той да бъде освободен, да се вземат стъпки за реформиране на съдебната система за възстановяване на върховенството на закона. Сега се въвежда и смъртна присъда за непълнолетни по силата на шарията. Също е, се надига и, и ислямския радикализъм там. Ние призоваваме да се предупреждават е, туристите, които е, посещават този регион и Малдивите се надяваме, че скоро ще бъдат отдалечени от ръба на пропаста. Благодаря. Благодаря. Миналият, миналата, миналият месец господин Нашид бе осъден на 13 години за затвор. той бе уличен, обвинен в тероризъм, обвинение, което не беше особено убедително апелативната процедура трябва да отговаря на е, високите стандарти. Освен това, господин Ши трябва да има достъп до адвокат, до медицинско обслужване и до консултанти, е, от които има нужда. Малдивските острови. Виждаме в тази държава нарушение на правата, нарушаване на правата в случая на, на съдени журналисти. Виждаме нарастване на екстремистски дейности и това буди загриженост у нас. Както много, много европейски туристи се наслаждават на своята вакансия на островите, но ние ги предупреждаваме и трябва да ги предупреждаваме, защото има възможни рискове от дестабилизация в тази страна. Отново подчертавам, трябва да има справедлив процес, процес за бившия президент. Много благодаря. Давам думата на господин Колсо Пермуи. Благодаря, госпожо председател. Малдивите и техният президент в затвора. Има и манифестации на правозащитници. Всичко трябва да бъде осъдено. Трябва ние да го осъдим и така и ще стане. Но трябва да си признаем, че понякога правозащитниците и защитата, която ние им оказваме, е свързана с, с търговски споразумения. Същият случай можем да цитираме и при Либия и Сирия. Понякога човешките права служат за претекст да се намесим в битка между търговски блокове. Тук става дума за правителство, което подпомага китайското правителство в така наречения морски път на Коприната. Предходното правителство пък беше за плановете на Обама в Азия. Същото се случи през 2009 година в Хондурас с помощта на, чу... на Европейския съюз. Нека да не лицемерим повече, да не използваме човешките права като търговско оръжие. Благодаря. Госпожа Ламберт. Благодаря, господин, госпожо председател. Аз говоря от своята група, но аз съм и председател на делегацията с Южна Азия, която включва и Малдивите. Ние сме посещавали тази страна нееднократно след цунамито и когато се обсъждаше новата конституция, процес, който ние подкрепихме. Чухме, че това е една млада демокрация и че има напредък, който приветстваме. Но също има и напрежение, защото е, институциите се създават сега в една нова атмосфера. Признаваме ролята на бившия президент на ШИД в тези промени. Европейския съюз изказа и своята загриженост, когато този бивш е, президент е, нареди арестуването на един е, съдия. И е, последващите събития са изключително обезпокоителни. Е, бившия президент е, има отправени обвинения по новия закон за борба с тероризма. Трябва да има достатъчно гаранции за демокрация в тази страна, както и промяна в законовите процедури за да може да има и право на обжалване. Много ми е трудно да повярвам, че всичко, което се случва там е просто случайност. Ние искаме да има конституционни гаранции за всички граждани на Малдивите и всички, които живеят там. Това е изключително важно за тази малка държава, която освен това е заплашена от климатични промени. Господин Преда има думата. Мохамед Нашид, фосту președинт Благодаря, господин председател. Мохамед Машид, бившия президент на Малдивите, беше арестуван преди месец и половина за 18 ти път през 25 години. По време на две десетилетия той беше символ на демокрация в своята страна, след години неагресивна опозиция и затвор. Той стана първия законно избран президент и сложи край на 30 години автократичен режим. След като дойде на власт, той отбеляза стъпка напред към демократизирането на страната. За съжаление се оказва, че това не е достатъчно. Политическата ситуация в Малдивите е повече от тревожна, защото държавните институции са дълбоко политизирани и тук включвам съдебната система, е, обвиненията срещу него са видим признак, че се използва правосъдието за политически цели. Политическата власт е в ръцете на сегашното правителство защо? Поради роднински взаимоотношения. От поли... Това е ситуацията от политическа гледна точка. Много сме далеч от политическия режим, който гражданите из... Е, поискаха през 2008 година и за който гласувахме. Трябва да се върнем обратно към върховенството на закона. Благодаря. Благодаря, господин председател. В много части на света ценностите се розират и в Европейския съюз не можем да стоим с кръстени ръце. И в Малдивите бяха подкопани принципите на върховенството на закон, Ето защо ние трябва да обърнем внимание на възстановяването на климат на мир и доверие, така че полицията да защитава активистите от опозицията и съдилищата да бъдат деполитизирани. Също така настояваме делегацията на Европейския парламент за връзки с Шри-Ланка да следи ситуацията и да даде на госпожа Могерини цялата необходима информация, за да бъде активна в двустранните и многостранни отношения. Целта е да се стабилизира демократичната система в Малдивите и да се засили спазването на, окол... на основните права. Господин Фунцулика, благодаря, госпожо председател. Ясно е, че Малдивите не са вече само рай за туристите. Това е страна, в която фундаменталистите стават голяма и опасна сила чрез ерозирането на правата на човек и демократичните принципи. Показният показното дело срещу Мохамед Нашид е проява на нефункциониращата демокрация така нареченото дело не спазва принципите на справедлив процес и е против конституцията на страната. Винаги сме били ясни в ангажимента си подкрепяме демокрацията, доброто управление, укрепването на институциите и да помагаме на Малдивите да решават социалните и други въпроси. Много е важно да продължим да играем роля в демократичния преход, като призовем за край на насилието срещу мирните демонстранти правата на господин Наши трябва да бъдат спазени в съответствие с международните задължения. Благодаря. Благодаря. Изчерпахме списъкът с индивидуалните оратори. При... Преминаваме към спонтанните изказвания. Ще дам думата на всички, които поискаха. Благодаря, госпожо председател. Миналата година бях ръководител на мисия за наблюдението на изборите е, по повод на е, парламентарните избори в Малдивите. Е, процесът протече крайно професионално, на високо професионално равнище, но от политическа гледна точка Върховния съд отстрани двама души е, членове на изборната комисия два дена преди произвеждане на изборите. Това бе в разрез с принципа за е, разделението на властите и породи сериозна загриженост за е, честността на изборите. Бившият президент също повдигна редица възражения. Във всяка страна трябва да се зачита правото, върховенството на закона, независимостта на съдебния процес. Не така стана с Рашид и аз определено подкрепям инициативата да се изпратят наблюдатели на процеса срещу господин Нашид. Благодаря. Благодаря, това беше господин Кукан. Сега господин Мариас. Тук става въпрос за първият демократично избран лидер на Малдивите, в последствие арестуван. Ам, осъден на 13 години лишаване от свобода и това е крещящо доказателство за липсата на демокрация е, е, в тази страна. Е, ограничават се правата и свободите на гражданското общество, журналистите биват тормозени, Последните събития в е, страната е, сочат, е, че е необходима дълбока, коренна демократична реформа, за да се възстанови демократичния процес и върховенството на закона на Малдивите. Да се зачете свободата на изразяване на мнение и свободата на сдружаване. Малдивите най-сетне би следвало да дадат отпор на чужестранните бойци, на, на джихадистите, трябва да се положат всячески усилия за възстановяване на свободата на печата и върховенство на закона на Малтивите. Благодаря. Господин Яковчич е следващият оратор. Благодаря ви, госпожо председател. Европа е направила много за Малдивите и економически, и културно, и от политическа гледна точка – И имайки предвид, че новата конституция от 2008 година отваря нова страница в историята на тази страна, то не можем да не кажем какво е сторила Европа за Малдивите. За съжаление, обаче демокрацията в тази страна се оказа недълготрайна. Нямам намерение да коментирам коментирам политиката на днешното ръководство на Малдивите, дали то симпатизира на, на Китай, на, на, на фундаменталистски ислямски е, държави. Така или иначе, бившият е, президент на страната има правото на справедлив процес, на медицински грижи. И ние е, категорично трябва да заявим това. Благодаря, господин председател. В Малдивите има една тревожна ситуация, която не се вижда на туристическите брошури. И това е нещо, което се случва днес. Бившият президент на ШИТ от 13 години е, е, обвинен. Оказва се, че това е политически процес. Amnesty International казва, че това е фарс. Хиляди души манифестираха за да изкажат своето недоволство. За съжаление, журналисти и много активисти са арестувани и заплашени, за да не продължават с протестите. Нещата тръгнаха по, в грешна посока, възстановява се смъртното наказание. Ние, според, ние сме възмутени от това, че 13 годишни деца биват съдени, сякаш са възрастни Забравят се резултатите от климатичните промени. Ние трябва да покажем на правителството, че държавата, че правовата държава не е нещо факултативно. Не бива този туристически рай да се превърне в ад на демокрацията. Колегата Полчик има думата. Благодаря за думата, госпожо председател. Аз лично бих искал да подкрепя изказалите се. Те описаха много добре положението на Малдивите. Съдебното производство срещу бившия президент не може да бъде определено като честно и справедливо. Възниква въпроса и с радикализацията на Малдивите. Тук би следвало да проявим загриженост. Е, нека да не забравяме, че има много туристи, които искат да посетят този райски остров. В туристическите каталози обаче има една действителност, която много се отличава от е, действителността на малдивските граждани. Ето защо трябва да подкрепим усилията на госпожа Могерини и на всички останали представители на ЕС за да може тази държава да не поеме по пътя на идеите на ИДИЛ. Благодаря. Стигнахме до края на спонтанните изказвания и сега ще дам думата на комисар Мимица, заместник председателя. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми депутати, благодаря ви за този разговор. Вие ясно изказахте своята подкрепа за демократичния процес и за зачитането на принципите на върховенството на закона на Малдивите. В заключение искам да кажа, че ще продължим да следим отблизо положението на тези острови. СВД и европейската делегация в Шри-Ланка, която е акредитирана за Малдивите, ще продължи да поддържа връзка с малдивските власти, с представителите на гражданското общество и с всички политически лидери. Очакваме от правителството на тази страна да приеме политическите и правните предложения на ЕСА. Нашия правен експерт експерт ще даде възможност на Малдивите да започнат разговора с ЕС по въпросите на съдебната система. Европейския съюз ще продължи да обръща внимание на ислямската радикализация, която в момента е приоритет за цяла Европа. Ние сме готови да продължим работата, за да може в Малдивите да има една открита и устойчива демокрация, която да зачита основните човешки права. Благодаря ви за вниманието и за изказаните мнения. Благодаря за вашите заключителни слова, господин заместник председател, колеги. Искам да ви информирам, че са внесени 7 проекто резолюции и те ще бъдат гласувани по-късно. Стигнахме до края на този дебат. Ще гласуваме по тази тема утре.